Може ли да ви помоля да вземете местата си, за да започнем работа? Това е първото ни заседание за тази година. Имате дневния ред. Ако няма коментари или възражение, го считаме за прият. Езиковия режим отговаря на състава на членовете на комисията по промишленост, изследване и енергетика и тре. Позволете да ви приветствам с добре дошли. Да приветствам представителите на Камерата на лордовете, които ни гостуват тази сутрин. Тяхната делегация ще проследи до някъде нашето заседание. А в 10.30 ще имаме заседание с тях за пътната карта, пътния лист до 2050 година. dopo il voto, mentre è annullata quella del pomeriggio. А, трябва да ви кажа, че ще променим дневния ред. Ще започнем тази сутрин, днес след обяд и утре до 12.30. Предлагам веднага да преминем към точките от дневния ред. трета точка доклада Пипер. Условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на въглероден двуокис от нови леки търговски превозни средства до 2020 година. С какво време разполагаме? С около час. Давам думата на господин Пипер. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Имаме един час, за да разискваме по тази тема, която е политическа тема, но също времено има и много технически елементи в нея. Също времено предупреждавам, че тези технически детайли е, преминават и в е, политически важни аспекти. В Европа до последните ни заседания ние обсъждахме много интенсивно тези въпроси. Спрял съм се на въпроси, които са свързани най-вече с ресора на нашата комисия намаляването на е, емисиите е, от е, въглероден диоксид при новите леки търговски превозни средства. Комисията предлага регламент 510-2011 да бъде изменен съответно. Работили сме в тясно сътрудничество с представителите на всички политически групи. Е, има четири групи, по които се предвижда е, засилено сътрудничество. Е, какво ще се случи след 2020 година? Има един график, свързан с определени задължения и същевременно така наречените суперкредити. Особено, що се отнася до иновативните е, превозни средства, е, те могат да бъдат изключени от някои изисквания. Е, Също времено ще се извършват в бъдеще и измервания и изчисления на базата на установени критерии за провеждане на тестове. Комисията предлага следното – 175 е, грама е, за килограм е, трябва да остане според комисията, което според нея до 2020 година е напълно реалистично. Като целта е 95 грама на километър да остане като цел за някои видове е, автомобили. След 2014 е, година има една е, съвсем ясна процедура с определени периоди, като сега, още през 2020 година, ние желаем да отговорим на едни много по-стрикни изисквания, а след това вече към 2020 ще се формулира и един съдължителен план за действие. Що се отнася до инвестиционните кредити, там нещата ще се регламентират съгласно регламент 2018, а що се отнася до процедурата за изпитване, комисията желае периодично да адаптира тази процедура по изпитването като е, адаптацията ще става на основата на е, нови е, познания в резултат на изследвания и те ще се включват в случаите, в които смятаме, че това би било уместно. И така, първо да се спрем на целта 175 грама. Ние смятаме, че това е една много амбициозна цел, е, която трябва да бъде постигната до 2020 е, година. След е, много трудни преговори в продължение на две години, комисията най-сетне потвърди техническата изпълнимост на целта. Според мен трябва още сега да отговорим на въпроса защо смятаме, че пътната карта, плана за действие трябва още сега да бъде е, определен е, и евентуално да е, променим целта. Намираме се в състояние на шпагат. От една страна индустрията желая да върви напред, но също времено всичко това е свързано с научни изследвания, с допълнителни изпитвания, което повишава цената на търговските превозни средства. Също но Европа си е поставила за цел да остане конкурентно способна, така че комисията предлага с първия регламент един е, правилен график, свързан с е, подходящи цели и не бива в момента да затягаме нещата и да правим нещата още по-трудни. До сега е, ние е, се опирахме на определени изследвания, при които ставаше дума за сравнение с периода преди финансовата криза. Но е, междувременно е, нещата е, се промениха след финансовата криза, така че едно засилване на изискванията не би било подходящо и разумно. Целта 175 грама е добра. Що се отнася до целите след 2020 година, според нас е прибързано сега да определяме е, една цел е, от 147 грама е, за 2020 година, би трябвало малко по-късно да мислим за по-амбициозни цели, след като видим как ще се развиват нещата от изходната позиция е цел 175 грама. Естествено всичко ще зависи от техническите изследвания и нововъведения. Това казвам по отношение на плановете до 2020 година. Така че през 2018 година ще се започне на практика с едно подробно разглеждане отново на плана за действие след 2020 и тогава ще определим нашите е, цели за по-късните периоди. А що се отнася до така наречените суперкредити, те се свързват с регистрацията на новите е, превозни средства на пазара и пускането им на пазара. Е, ние смятаме, че това не би трябвало да се разглежда като система за стимули за индустрията, защото все още не можем е, да е, прогнозираме как точно ще се отрази е, една такава система на пазара. Разработени са нови цикли за изпитване в световен мащаб, така че комисията за това предвижда един е, периодичен преглед на процедурата и евентуално адаптиране. По тази причина включително смятаме, че не бива от сега да избързваме с е, фиксирането на един план за действие е, след 2020 година. И така, това беше от мен за сега. Госпожо председател, дали цял час ще ни бъде необходимо за разглеждане на темата, това е друг въпрос. Да, вярно е. Оставих ви малко повече от предвиденото за вашия доклад време, но мисля, че си струваше. Колегата Крамер. Алде Прайо. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик в сянка от АЛДЕ по тази тема, много внимателно проучих е, текста на Маркус Пипер. Е, в общи линии го подкрепям. Ще повторя не всичко това, което каза Маркос Пипер, но ще обобщя някои неща. Е, хубаво е, че намерихме компромис и то съвсем е, наскоро, но наистина е, не си струва от сега да планираме нещата за периода след 2020. Докладчикът подчерта, че в продължение на две години и близо водим е, преговори по темата и много трудно се споразумяхме за компромиса от 147 грама. Предстои един период от 10 години така че сега през 2013 година е малко трудно можем да предвидим как ще изглеждат точно новите автомобили, които ще е, бъдат разработени и е, пуснати на пазара е, до 2012, до 2020 година. Това затруднява естествено едно предварително планиране, но естествено изследванията показват, че нашите цели са твърде амбициозни. И в този смисъл ние не можем да се опираме на някакви е, твърди факти, които да ни окоръжават в поставянето на по-амбициозни цели. Всъщност задачата в законодателно отношение бе да проучим възможно ли е. Комисията вече казва да, това е изпълнимо след проведеното изследване и съответно ние да се съобразяваме с останалото законодателство и с условията на пазара. Ще има нови тестове, очевидно ще има адаптиране на процедурата. А, това вече е математически въпрос, а не политически. Аз съм а, а, човек, който а, не се занимава точно с производството, но разбирам нещо от това. Така че цикъла за изпитване трябва вече да е проведен, да се види каква трябва да бъде процедурата съгласно новите изисквания и тогава вече да се променят и целите, защото става дума за една математическа променлива в този случай която зависи от резултатите на изпитванията. Маркус Пипер също го казва в своя текст. Много е рано да правим планове за периода след 2020 година, защото трябва да знаем какви ще бъдат резултатите от изпитванията и от новия цикъл. Но по отношение на целта, с която сме съгласни, ние смятаме, че е, тя може да бъде, така да се каже, е, е, един стимул за производителите да се стремят към разработването на правилните, на подходящите двигатели. И в този смисъл е уместно да говорим за альтернативни системи за задвижване. Ако има суперкредити, които позволяват и ускоряват едно по-бързо развитие в това отношение. Защо да изключим тази категория превозни средства от е, суперкредитите? Бихме могли по този начин е, да създадем допълнителни е, стимули за производителите. Ако е, решим, че това е подходящо и за леките автомобили, е, можем да го предвидим и там. Но във всеки случай не виждам някакво противоречие. Благодаря ви. Grazie, la parola колега Тозенов. Благодаря. Колегата Тушеновски. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Eh, já bych chtěl velmi ocenit eh, jako stínový zpravodaj. Благодаря ви. Аз съм докладчик Сянка за европейски консерватори и реформатори. Искам да кажа, че ценя много работата и подхода възприят от докладчика. Напълно разумно е подходил. Трябва да си дадем сметка, че леките е, е, търговски автомобили имат е, пряко въздействие върху конкурентоспособността на малките и средни предприятията и е, един добър економически ефект може да, крем, да създаде много е, стимули в е, предприемачеството, особено за малките и средни предприятия, подпомагайки ги да разширят тяхната дейност. По-настоящем 147 е, е, грама са граничната стойност но е, е много е, чувствително, деликатно да се опитаме да постигнем по-голямо намаление. Защото е, все още не разполагаме с достатъчно данни. Не знаем какъв ще бъде ефекта от е, това съкръщение за шофьорите и прочие. Така че смятам, че а, за момента е трудно да определим коя технология ще бъде приоритетна, в каква насока ще се развие техниката. Кредитите могат да стимулират разработването на нови технологии до 2020 година, но смятам, че е, трябва да изчакаме, за да видим какви са точно технологиите, какво развитие се очертава пред леките търговски автомобили. Затова оценяваме този балансиран и разумен подход е, с оглед на трудното економическо положение в Европа. И очаквам следващото ни сътрудничество продълж... сътрудничество от тук нататък и отново поздрави за колегата. Благодаря. Благодаря колегата Проди. Благодаря, госпожо председател. За жалост, в докладчика в сянка за моята група е блокиран в влак някъде около Брюксел – и не можа да дойде на време, затова ме помоли да взема думата от негово име. Накратко казано, госпожа Брент предлага да прегърнем целта за намаляване до 2020 година. Намаляване на въглеродния двуокис. И е, намалението до 147 грама на километър. Сто грама, пардон, на километър. Подкрепя също и суперкредитите и моето лично мнение е, че този документ може да поощри производството на хибридни автомобили където разработката е в доста напреднал етап, почти до стадия на пускане на пазара. Дори знаем вече производителите, имената на производителите, които ще пуснат тези автомобили. Това са превозни средства, които много често осъществяват доставки в градските зони и те ще спечелят много от това. Благодаря, колега Прове. Колегата, не се чу точно името, Thank you, chair. Видал Квадрас. прощайте. Благодаря. Добре е известно, че транспорта представлява една пета от всички емисии в Европейския съюз и 70% се падат на автомобилния транспорт. Така че наистина можем само да приветстваме това предложение на Европейската комисия, което третира един от основните проблеми и си поставя една от основните цели в сферата на енергетиката. Европейската комисия потвърждава, че целта 147 грама на километър през 2020 година е цел реалистична и постижима. И на това основание трябва да направим всичко възможно, за да подкрепим а, промишлеността в прехода и към тази цел. Доклада на господин Пипер, много балансиран доклад, препоръчва тази цел, която е определена. Една амбициозна цел, и не трябва да отстъпваме от нея. Може да се създаде недоверие е, в индустриалните цели, ако се премине към промяна на тези е, цели. И това може да бъде в ущърп на нашата конкурентна способност. Що се отнася до целите след 2020 година, съгласен съм с вас, господин Пипер, когато а, казвате, че е по-добре да изчакаме международните мерки а, преди да а, се спрем на нови а, цели, нови стандарти. Съгласен съм с господин Пипер, също така по отношение на това, че средните и малки предприятия зависят в голяма степен от тези леки моторни превозни средства с търговско предназначение. И би трябвало да бъдем още по-предпазливи е, с оглед на усилията за парализиране на промишлеността. Председателката благодаря господин Квадрас, господин Драник. Е, емисия CO2 то в przypadku самоходов bardzo добри miernik зужича палива и економи самоходу. Не хце в те справи Мерките са тясно свързани с развитието на економиката и естествено с нашите цели във връзка с намаляване на емисиите и опазване на климата. Но ние би трябвало да имаме предвид не само емисиите по време на движение на автомобила, а също и по време на производството на автомобила, така че е, трябва да имаме предвид е, е, всички аспекти. Япония започва да ни изпреварва и то не от днес. Европа отдавна вече не е лидер в автомобилстроенето и на пазара на леките търговски превозни средства. Е, естествено, ние разполагаме с определени ресурси, но те би трябвало да доведат е, до е, иновации, които да се реализират на пазара. В модерните предприятия се работи по новото устройство на двигателите, по нов дизайн на автомобилите. Но естествено е, резултатите все още не са ясни и малко трудно могат е, да се предвидят. Затова смятам, че текстът е с е, добри препоръки. Господин Райл. Госпожо председател, скъпи колеги, всичко, което бе казано от колегите, може да се подкрепи. Това е 100% правилно. Ние сме комисия по промишлеността. И естествено трябва да гарантираме условия за една добре функционираща е, автомобилна индустрия в Европа, която да създава и да запазва работните места които вече е създава. Така че да създаваме е, много амбициозни цели за периоди, в които малко трудно можем е, да прогнозираме развитието, действително не е много разумно не бива е, по този начин е, да е, се опитваме да създаваме прогнозируемост, прозрачност и надежност за производителите. Не бива и да отлагаме много, защото един определен период за подготовка е необходим на предприятията. Но при всички положения ние бихме желали от сега да не се е, казва е, съвсем ясно, че ще повишаваме изискванията към европейската индустрия. Това би било погрешно, защото това би било е, е, ясен сигнал, е, който ще е, обезвери хората и ще ги разколебае. Когато желаем технически промени, иновации е, в името на нашите екологични цели, е, трябва да знаем, че е, нещата е, не могат да се предвидят точно, но могат е, да бъдат насърчени, така че всеки, който инвестира в е, въведение, в е, технически изследвания, е, в името на екологичните цели, които сме поставили, би трябвало да се ползва с определени предимства. Колегата Менин имал думата. Благодаря, госпожо председател. Какво обсъждаме? Техническите стандарти или здравето на европейските граждани? Защото никой не спомена, не успорва това. Въглеродният диоксид е вреден за здравето на човека и след като това е така, ние трябва постоянно като законодатели да работим така, че да защитим от тези вредни емисии европейските граждани. Разбира се, индустрията не може да се приспособи към тези изисквания в кратък срок и да преориентира, пренасочи своето производство. Казва ни се, че ще е по-скъпо, ако провеждаме по-скъпи изпитвания, без да претеглим цената на раковите заболявания. И спрямо това, което взимат от предприятията банките, далеч по-важно, но пък сто пъти по-малко се прави за намаляване на газовите емисии. Така че трябва да се гласуват текстове, да се определят принципи и квоти за днес и за утре, така че европейската промишленост да бъде по-конкурентно способна, защото е, е ясно, че света върви е, в близките години към намаляване на вредните емисии. И е, всяко спазване на принципа за предпазливост ще бъде предимство за Европа. Много е важно също така, ако искаме да вървим към по-малко емисии, трябва да имаме общ план а такъв не съществува в сферата на транспорта, диспетчерската дейност, а казахме, че 70% от емисиите на въглероден диоксид идват от автомобилите, от автомобилния транспорт. Така че трябва да се даде възможност на индустрията да отговори на тези предизвикателства, но да не казваме, че това ще струва скъпо, защото като сравним това, което взимат банките и това, което струват тези нововведения, ясно е къде отиват за господин Лангия. Благодаря. Скъпи колеги, Ако цикъла на иновации на леките търговски превозни средства бъде разгледан подробно, е, ще стане ясно, че не би трябвало да променяме целта от 147 грама е, до 2020 година. Е, целта е договорена вече и в тази смисъл аз съм съгласен с господин Пипер. Така ще е, постигнем желаната стабилност в иновационните цикли на производителите. Що се отнася до суперкредитите и процедурата, е, която ще следваме след 2020 година, аз съм съгласен с господин Райл, че е, е, иновациите е, се изплащат е, трудно и се рентабилизират трудно, така че е много трудно да преценим какво ще бъде въздействието им. Но ако става дума за една единствена иновацията и да се каже, не си струва да включваме такава сложна процедура, която очевидно няма да направи процедурата по-успешна. А що се отнася до суперкредитите, необходими са наистина, както казва господин е, Пипер, допълнителни стимули, за да е, насърчим производителите. И когато става дума за, да кажем, 100 хиляди, е, а в този случай и при този тип автомобили бройката не е голяма, не си струва, може би, да включваме допълнителни облегчения и е, суперкредити за е, толкова незначителна бройка. Важно е във всеки случай е, да знаем какво ще е, правим след 2020 година. Не бива да фиксираме някакви точни цифри и цели е, в е, грамови и проценти, но трябва да сме наясно каква е посоката на действията? Ще има ли е, нов цикъл на изпитвания? Ние знаем, че ще го има. И естествено трябва съвсем ясно да кажем, че ако до 2020 година във всеки случай било по една или друга причина няма нов цикъл на изпитване, ще направим това и това след 2020 година. Но при всички положения нещата зависят от това има ли нов цикъл на изпитване и какви са резултатите от него. Така че би трябвало да фиксираме действията си в зависимост от това за периода след 2020 година. Ще дадем сега думата на господин Пипер, а комисията ще получи думата след като изслушаме и доклада на госпожа Фиана Халт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви на всички вас, колеги. Имаше критични бележки, най-вече от страна на зелените, във връзка с моето резервирано отношение към изостряне на и засилване на амбициозните ни цели мисля, че бихме могли да помислим за а, възможностите да получим, а, да постигнем компромис в това отношение. А, ще а, преговаряме отново с всички политически групи, ще видим какво а, можем да направим за една обща позиция, за да продължим преговорите с другите институции. Благодаря, и така, датата за измененията 30, 30 януари, 12 на обяд. Ще се обсъдят измененията февруари, 19 март, гласуване в комисия. Сега преминаваме към следващия доклад на колегата Холт. Давам и думата. Um, Благодаря, госпожо председател. Имаше миналата седмица много интересни е, дискусии. Е, много интересна за мен бе и дискусията е, за леките търговски превозни средства. тъй като темите са взаимосвързани. Леките автомобили е, допринасят емисиите на въглероден диоксид и ние, както знаем, те нарастват. Е, това не е нещо необичайно. Ако желаем да бъдем по-ефективни в нашите действия и е, желаем да постигнем целите си, би трябвало да свържим естествено и възможностите и изискванията на бизнеса и на потребителите. Но нещата зависят е, до голяма степен и от вноса на е, горива Комисията предвижда 25 е, е, е, милиарда евро за насърчаване на економиката и на индустрията, която произвежда леките автомобили, така че те да бъдат стимулирани производителите да произвеждат нов тип автомобили, които да отговарят на нашите амбициозни цели за намаляване на емисиите. Но това, което е, е важно за нас е естествено да свързваме нещата е, и е, да си даваме сметка, че 2020 година в крайна сметка не е чак толкова далеч и трябва съвсем ясно да отправим поглед и след периода 2020 година, защото това ще създаде възможност за прогнозиране на обстановката за производители и потребители. Но първо, нека да видим как стоят нещата с целта за 2020 година. Страхувам се, че е, до е, е, като все още не сме наясно с това как е, ще протече адаптирането на процедурата съгласно Световната хармонизирана процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства в рамките на економическата комисия за ООН. Не можем да фиксираме някакви точни е, цифри, но при всички положения би трябвало да ориентираме и самите себе си и е, засегнатите пряко от нашите програми и планове какво ще следва. Ако вземем предвид е, е, възможните цели до 2025 година, да кажем, е, до 10% е, или е, е, можем да прогнозираме разпространението на по-екологичните хибридни двигатели, ще можем естествено да предвидим и по-ясно целите, които желаем да постигнем. но в рамките на живота на един автомобил, естествено потребителят се стреми да економисва, така че едно преминаване към друг вид силово предаване едва ли е много реалистично. Няколко думи за така наречените суперкредити. Не съм съгласна с това, което комисията предлага, именно е, е, системата да остане до 2020. инак предложението на комисията е добро. Производителите се нуждаят от е, стимули, от насърчаване и на тях ще им бъде много-много трудно да разработват и да е, произвеждат. Е, новия тип по-екологични е, автомобили с е, щадящи е, околната среда двигатели, ако няма една система от стимули. Защото е, в противен случай е, рискуваме цената на автомобилите много да нарасне. Американците е, също е, вече имат определена цел за е, 20. Е, за годината 2025, но при тях е, системата включва една друга система от е, е, средства за насърчаване и това, което ние всъщност трябва да направим е да запазим системата от суперкредити и след 2020 година, защото само така ще осигурим едно е, последователно развитие. Разговаряла съм с е, хората от моя избирателен район. Те не се доверяват на е, цикъла е, на изпитване, така че комисията би трябвало да помисли за е, един цикъл на изпитване, който да бъде по-надежден, който да отразява новите технически изисквания и нововъведенията и да се съобразява с тревогите на потребителите. Говори се за предимствата при включването на така наречения въглероден отпечатък на автомобила, използването на биогорива, на течни горива от биомаса. Всичко това естествено трябва да бъде взето под внимание, но все още не можем да фиксираме някаква определена цифра. Благодаря, госпожо Хол. Сега госпожа Брент. Благодаря, госпожо председател. Моля да ме извините, че закъснях, но наистина много е труден транспорта при сегашните метеорологични условия в Бел... Белгия. Винаги ползвам градския транспорт. И така, изключително важна е тази тема тя има огромно влияние върху нашата промишленост. И автомобилостроенето използва доста твърди аргументи, така че е много важно да имаме амбициозни цели. От една страна да гарантираме сигурност на промишлеността и същевременно да си поставим амбициозни цели, което е важно и за нас, и за промишлеността. Тези цели за 2007 които сме си поставили, трябва да ги отстояваме, трябва да е наясно автомобилната промишленост, какви са нашите цели, които преследваме. И това трябва да е в сила за всички производители. Трябва за 2020 година да спазим същата логика, що се отнася до целите. Независимо, подчертавам, от а, циклите за изпитване. Имаме достатъчно информация, научни а, факти за определене на нашите цели, така че да насърчаваме иновационния процес – и производителите да са наясно. А, говори се много за екодизайна, за. А, но не трябва да изхвърляме и бебето с мръсната вода. Така че а, трябва да адаптираме съществуващите методи, насърчавайки иновационната дейност и да продължим а, да произвеждаме замърсяващи автомобили. Така че новите методи трябва да се съобразят с ситуацията. Имаме много проблеми с цикъла за изпитване трябва този е, цикъл да бъде съобразен с е, реалността. Но по-късно ще е, дадем допълнителна информация. Благодаря, господин Жадо. Благодаря, госпожо председател. Ce matin, dans la presse française, il est question. Искам да кажа, че в е, Франция много често се спомена е, закриването на производствени мощности на, на автомобилната индустрия. Рено се изнася в други държави на континента и ние сме изправени пред един много сериозен въпрос за Европа. Дали ще пуснем автомобилостроителите сами да се оправят, с една криза, свързана с свръхкапацитет, с намаляване на търсенето и засилена международна конкуренция, или Европа, Европейския съюз ще се заеме с темата и ще допринесе за модернизиране на автомобилния пазар и на автомобилостроенето. Когато се срещаме с автомобилостроителни фирми, всички без изключение, е, които са членове на Европейската асоциация, ни предупреждават, че всяка нова регулация ще застраши още повече индустрията. Те представяха същите аргументи преди 5 години, когато се подготвяше този регламент. Така че ние имаме политическа отговорност. Да се попитаме дали ще е, дадем карт бланш на автомобилостроителите, те да си обмислят как да си развиват индустрията или ще се опитаме да намерим ние някакво решение. Аз съм по-скоро за втората альтернатива. Разбира се, възоснова на всички необходими предварителни економически анализи за положителното въздействие на, на едно по-силно стимулиране за производството на коли с по-низки емисии на въглероден двуокис. Като погледнем всички проучвания на комисията и направени в отделните държави членки, си даваме сметка, че иновацията, за да се получат мотори с по-голям коефициент на полезно действие и по-малък количество емисии, допринася и за способността за, инов... за новаторство на нашите автомобилостроители и за заетостта. Това е чудесно за заетостта, за търговския баланс, вноса на петрол, например, както и за износа на модерни автомобили от Европа, които ще намират повече по-голям пазар в новоразвиващите се страни. Много ще спечелим повече, отколкото ако изнасяме автомобили в високата част на гамата с предназначени за богати клиенти, но доста тесен пазар. Така че първият вариант е много по-добър. Ние смятаме, че е хубаво да се стигне до 80 грама, целта до 2020 година. Разбира се, подкрепяме е, и възможността за дерогации. Подкрепяме махането на суперкредитите и е, също сме за много строги изпитвания на равнището на емисии защото в противен случай ще запазим статуквото. Трябва да имам по-големи амбиции. Давам думата на господин Тушановски. Благодаря, госпожо председател. Подобná témata, ale tady přece jen vstupujeme do jiné, zase jiné oblasti. A... А, тук към, разглеждаме тема малко различна от предната. Има, изправени съм преди много труден процес на вземане на решение. Дали трябва да си зададем по-високи амбиции в, в, в официалната част, да, да, да дадем директиви, предписания, указания или да оставим повече свобода, повече пространство за пазара, той да се нагажда. Да отчетем факта, че хората сами искат да купуват коли, които им позволяват да пестят пари. И да отчетем, разбира се, економическия на, на, натиск. Дискусията се всъщност е точно около тази, този център. Кое е най-добрата тактическа маневра? Трябва ли да сме предпазливи или не? Не мисля, че трябва да се впускаме и да отиваме много надалеч с административните мерки. Съглас съм, съм с докладчика, госпожа докладчика, че а, не трябва да внасяме несигурност в индустрията във, във връзка с целите до 2020 година, защото много често автомобилостроителите а, а, имат и друг вид продукция, имат страшно много подизпълнители и други видове економическа дейност, която съпътства основната. И за това бих бил е, изключително предпазлив в, в, в формулирането на нови цели след 2020 година. Да, можем да го обсъждаме, но проблемът е много деликатен. Трябва много внимателно да следим как се развиват нещата. Автомобилостроителите понякога е, са почти пред фалит. Те са подложени не само на економически натиск е, в цяла Европа, а и трябва понякога се мъчат с е, новаторската дейност. И смятам, че суперкредитите всъщност трябва да стимулират производителите да търсят и да разработват нови технологии. Аз бих бил за запазване на тези кредити. Не можем, разбира се, по административен път да решим дали ще има повече електроавтомобили или хибридни автомобили. Това ще се решава от самите предприемачи така че е по-добре ние да не им диктуваме те какво да правят. А, моята политическа група винаги последователно се е застъпвала за едни добри е, а, амбиции, които обаче да не бъдат в ущърп на автомобилната индустрия. Трябва да видим как а, е, да ги стимулираме, и най-вече да следим развитието. Не, не трябва да драматизираме, трябва внимателно да определим а, а, границите на мисиите, без да на, напрягаме автомобилостроенето. Гос, господин Пипер. Колегата Пипер. Благодаря. Госпожо председател, Зелените обикновено казват, е, трябва да се регламентират е, по-високи изисквания, е, които поставят по-високи цели за опазване на околната среда, но и Европа така ще продължи да се развива по-бързо. Но никой не изследва тези цели, никой не се съобразява с тях. Ние произвеждаме все по-малко не само в автомобилстването и в другите форми на индустрията, покрай тези завишени изисквания. Така че трябва да запазим конкурентоспособността и трябва да запазим и поминъка на хората. Е, трябваше всъщност да кажа още в началото, че аз замествам колегата Бразина, който днес се е разполял и затова не може да бъде тук. Така че аз излагам и неговите е, е, не, виждания, но и моите лични виждания. До 2020 година е, подкрепям изискването за 95 грама, но е, след това е, се предвижда вече едно, една по-амбициозна цел от 70 грама. Струва ми се, че е малко рано за фиксиране на тази цел. Като си помисля за някои семейства и за начина по който те живеят, как да ги накараме тия хора да инвестират в нови автомобили, защото ние поставяме амбициозни цели. Има и семейства, които не могат да си позволят изобщо кола, а също време имат три деца. Ние от една страна говорим за насърчаване на ръждаемостта, от друга страна като че ли създаваме все повече проблеми на хората и им пречим да постигнат и другите си, е, личните си цели. Така че от сега да предлагаме е, цел за периода след 2020 е твърде рано. Но е, бихме могли, естествено, да предвидим една междинна цел за 2017 година, но струва ми се, че и тук въжи правилото да изчакаме развитието по отношение на процедурата за изпитване нови стимули е, за индустрията, за да инвестират в иновациите е, и да се търси е, един по-економичен тип автомобили. Това е чудесно, но да продължим и тук нещата и за периода след 2020 година ми се струва малко раничко. Така че в това отношение не мога да се съглася с докладчика. Господин Ланге има думата. Благодаря, господин а, а, Пипер. Аз мисля, че европейският законодател всъщност а, засилва цялата тенденция, която е заложена и в текста, който обсъждаме. Не можем да се оплакваме от това, че автомобилостроенето е било пренебрегнато и не се ползва от достатъчно стимули и грижи. Да. Естествено, че не можем да чакаме и тук, както и при е, предишния е, доклад, е, да приключи този е, грандиозен цикъл на изпитване. Независимо от това дали американците следват нашата посока или не, е, ние не можем да си позволим да чакаме, а трябва да разработим е, е, нещата и за периода след 2020. Ако се появи нов цикъл, ще мислим е, как да променим нещата, но инак ще останем при стария цикъл на изпитване. И естествено, че не можем само изчаквайки, е, ще има ли или няма да има нов цикъл, е, да не планираме нищо. И затова смятам, че трябва съвсем ясно да дефинираме в процедурно отношение действията си след 2020. Ние знаем на къде искаме да тласнем развитието на транспорта, най-общо казано. И оттам да изведем и съответно на конкретните мерки след 2020. Суперкредитите. Господин Кипър, Пипър, аз не знае всъщност какъв точно е обема на малките производители, на големите производители. Естествено, че е, при малките производители, дребните производители, нещата понякога по-лесно се прогнозират, но при всички положения обемите не винаги помагат. Така че процедурата би трябвало да бъде упростена, за да може чрез е, допълнителните кредити, чрез суперкредитите за иновации да насърчим хората да действат е, в тази посока. Така че аз е, настоявам за една опростена процедура и е, това би трябвало да бъде включено в законодателството. Ясни правила за суперкредитите и ясни правила за стъпките, които смятаме да предприемем след 2020 година. Господин Ланген има думата. Благодаря. Ще ви върна малко назад към 2008 година, когато аз бях докладчик при постигнатия първи грам. 190 грама бе тогава целта. Каза се, че е много амбициозна, че това много ще обърка нещата в промишлеността и економиката. Но тогава зелените се наложиха и колегата Ланге тогава не беше тук, но в крайна сметка се оказа, че целта от 190 грама е реалистична, изпълнима. Така че сега ще кажа следното. Става дума за предложение на комисията, което е свързано с индустриалната политика, а не с намаляването на емисиите на СО2 емисиите е, на CO2, както знаете, се провалиха в рамките на е, е, най-вече на въздухоплаването и търговията с емисии. И тъй като комбинацията от екоинновации, суперкредити, допълнителни стимули и дългосрочни изпълними цели – се оказа нещо успешно. И ако сега искаме да изпълним де, действително целите, които са заложени в законодателното предложение, не бива да сме толкова амбициозни като е, комисията, която предлага 95 грама, защото инженерите, техническите специалисти ни е, е, предупреждават, е, че след един периоден е, след един определен момент нататък никакъв автомобил няма да бъде регистриран, ако изразходва повече от 2 литра, 2 литра на километър. Предупреждават ни хората, че това на практика ще блокира развитието на европейското автомобилостроение. И в дългосрочен план, ако погледнем как ще се развият нещата и по отношение на домакинствата, на потребителите ми, след известно време е, вече много малко ще могат да си позволят изобщо някакъв нов автомобил. Както по отношение на е, отпечатъка и на амбициозните цели, които се предвиждат в текста на госпожа Хол. Да, спомнете си на времето 2008 година. Всичко това е разглеждано вече, обсъждано е многократно. Но ние желаем на практика с промяната на правната уредба да насърчим развитието на автомобилната индустрия. И аз не разбирам и комисията, която от една страна казва да, това е целта и от друга страна предвижда цели, които на практика са в противоречие с декларираната цел да се насърчи развитието на автомобилостроенето. Е, е, нещата някакси са в несъответствие. Колегите Пипер, Причина е, е, и други, е, които препоръчват един по-умерен подход, е, е са прави. Не би трябвало е, така. Е, бързо да искаме да постигаме много амбициозни цели. Е, пет години е кратък период, би трябвало да мислим за един 15 годишен период, да кажем. Колегата Видео Квадра има думата. Е, thank you, Mrs. Chair. Нищо. Благодаря, госпожо председател. Regulation Предложението на комисията за изменение на регламента и намаляване на емисиите от автомобили е пряко свързан с предходния доклад, така че много от елементите се преповтарят да за да бъдем по-ефективни в дискусията си, бих предложил на секретарята на комисията, ако докладчиците и докладчиците в сянка са съгласни, в бъдеще тези два документа да бъдат обсъждани едновременно, да бъдат групирани. Това е предложение, разбира се. В предложението на госпожа Хол В това проекто становище се казва, че трябва да се работи с държавите членки, така че да се стимулира производството на автомобили с ниски емисии, за да се откликне на търсенето на потребителите в Европа. Благодаря на госпожа Хол за това, е, че ни посочва разликите е, между различните методи на измерване на емисии на СО2. И е, трябва метод, който да дава точност, прецизност при тези измервания. Но трябва да изчакаме резултатите от Световната хармонизирана процедура за изпитване, и сега не би било разумно да проверяваме нова система, предлагана от Европейската комисия, а през след една година други. Така че, нека да а, не избързваме и да не преповтаряме нещата, а да с, а, приемем един а, принцип на приемственост. И не смятам за уместно е, да се поставя тук цел за 2025 година. Е, нека да се е, установим на цел за 2020 година. 2025 година за сега, след като не знаем точно как ще се постигне целта за 2020 година, да не избързваме. Е, е, предприятията знаят много добре е, нашите цели и нашата амбиция всъщност трябва да бъде насочена към осъществяване на вече приятата цел, а да не спекулираме от сега, а да изчакаме все пак по-добри знания в тази сфера научни. Благодаря, господин Краме. Благодаря на Фиана Хал за становището, което е предложила на нашето внимание. Е, важно е да е, си дадем сметка, че е, ние обсъждаме всъщност периода след 2020 година. 95 грама, това е целта, която е заложена за 2020 година. Трябва да си дадем сметка, че няма автоматично връзка между производството на автомобили и намаляването на емисиите на пазара. Има и други неща, освен емисиите на CO2, за да можем да се радваме на една добре развиваща се автомобилна индустрия. В световен мащаб е, Европа е всъщност рекордьорът, шампионът по отношение на намаляване на емисиите на СО2. Ние сме най-амбициозни в това отношение. И когато говорим днес за цели след 2020 е, година, трябва да си дадем сметка, че по отношение на технологиите, които доминират на пазара, могат е, да се е, предприемат е, много стъпки. Има неща, които не можем да предвидим, защото ни липсват данни. Но същевременно знаем, че е, трябва да се проведат изследвания, е, за да е, установим точно дали 70-75 е подходящата цифра, на която ще фиксираме като цел. И аз ви моля да поговорите с госпожа Брент, за да видим на каква основа на практика ако няма нов цикъл на изпитване, ще определяме целите след 2020. Ако има нов цикъл, ще го вземем него като основа, но ако няма нов цикъл, ще трябва да се опрем отново на стария. И без да има яснота, не можем нищо да прогнозираме, е, поне в точни цифрови измерения. Това е, е математически принцип. Давам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Пипер и на госпожа Хол за техните проектостановища. Спирам се първо на становището за товарните превозни средства. Като ще говорим и за целите, и за суперкредите. От гледна точка на прегледа, комисията желаеше да постави на преразглеждане целите за 2014 с оглед на 2020. Целта за 2014 е, от 175 грама на километър е, би могла е, да се промени и през 2017 година да се премина към следващия етап, а след това и е, през 2020 година. Докладчикът вече говори за това. Естествено, че нещата трябва да са съобразени с условията на световния пазар. Някои от депутатите говориха за така наречената пътна карта или плана за действие. И за економиката и за транспорта в частност планът за действие е много важен. Естествено, че е важно за всяко предприятие и за участниците на пазара във всеки сектор да знаят какво предстои от тук нататък и то за един по-дълъг период. Сега ще се спра на суперкредитите. За 2017 година има определени цели, които всъщност се различават единствено с 6 грама от целта за 2014. И в много случаи ние установяваме, че на практика е, отстъпваме от първоначалната си цел, която беше е, повече е, от 6 грама по различни причини и също времено от по много показатели, ако се изпълни целта, заложена за 2017, ние сме предвидили съответните суперкредити и друг вид стимули за производителите. Така че целта от 175 гра, грама е напълно постижима. Какво ще се случи след 2020 година? Ние е, Бихме желали естествено да насърчим едни по-екологични е, леки търговски превозни средства в Европа, е, но е, между 2020 и 2030 ще се произвеждат допълнително годишно около 4 милиона тона въглероден диоксид. А независимо от предприятите мерки. И тази седмица ние ще обсъждаме отново въпросите, като наделява мнението, че трябва да се поставят е, доста по-амбициозни е, цели, отколкото заложените 147 грама в предложението, защото очевидно малките и средните предприятия е, няма да пострадат от тези е, амбициозни според вас цели. Цикъла на изпитване е нещо, на което ние разчитаме. Е, той служи като основа за е, по-нататъчните е, планове и прогнози. Хармонизираната процедура през тази година ще бъде приключена в рамките на економическата комисия на ОНЕ и аз смятам, че през следващата година ние вече ще можем да включим този нов цикъл в нашето законодателство. бихме предложили в никакъв случай да не осложняваме нещата прекалено много по отношение на цикъла на, и процедурата на изпитване, защото това действително ще затрудни участниците на пазара. Що се отнася до дългосрочните цели, наистина САЩ е предвидил за 2025 година едно намаляване до 70 грама с една междинна стойност в периода от 2017 до 2020 година. Комисията смята, че бихме могли да определим тази цел за 2020 година в унисон с целите на САЩ 70 грама и така да осигурим и съответните предимства за екологичното развитие на Европа и за автомобилната индустрия и потребителите. Какви са положителните аспекти на едно такова развитие? Ние смятаме, че е, производителите ще бъдат е, мотивирани да действат по-амбициозно е, амбициозно в своите действия по отношение на изследванията и иновациите, особено през периода 2020-2030. Предложението на комисията цели намаляване на въглеродните емисии и по отношение на отпечатъка, ще кажа, че ние е, се занимаваме с този проблем. Е, включили сме го в е, изследванията за въздействието върху за оценка на въздействието и ще видим как ще се развиват нещата в, в световен мащаб след 2020 година и доколко можем да се основаваме на отпечатъка на превозното средство. Междувременно продължаваме с работата по, на основата на извършения междинен преглед и се надяваме, че ще можем да насърчим и с допълнителни мерки процеса на иновации за постигане на целите, които сме поставили. И за... Извинявайте, но по моя вина имаме сериозно а, закъснение. Знаете много добре, че министъра ще бъде тук в 11 часа. Ще дам на бързо думата на госпожа Хол и след това ще спрем. А, благодаря ви. А, благодаря на всички. А, особ... Много ми е приятно, защото Имам чувство, че има консенсус с, по отношение на основната структура и целите до 2020 година и беше много приятно да чуя. Искам да коментирам само няколко а, изказвания. По отношение на конкурентноспособността в световен мащаб, господин Ланге, да, трябва да бъдем много внимателни, да не изостанем спрямо останалия свят. Трябва да видим какво става и трябва да. Не, не, не трябва нашата индустрия да изостава и да не бъде конкурентно, способ... конкурентно способна. Само защото има много строги изисквания за емисии на въглероден диоксид. Господин Пипър, да, комисията потвърди при, може би е, още при цената при покупката може да бъде по-висока, но след това е, ще се направят е, спестявания от по-низките цена на горивото. Знаете, всеки ден хората, като зареждат с бензин, какви пари трябва да плащат. Това е всъщност сериозният проблем. Това са хвърлени на вятъра, така да кажем, пари, и сериозни економически загуби за, за местната индустрия. Затова е необходимо да се намали потреблението на гориво. Не съм казвала, господин Ланген, че всяка кола трябва да постигне ограничението тук говорим за средни стойности. А, но мисля, че може това да залегне в точка от прием. Било няма място в основния текст, но трябва да спомене най-добрата практика. А, всички кръсновичи примери за намаляване на емисиите – трябва да помислим за вмъкване на такъв текст. И накрая за е, изпитателния цикъл и всичко, което казахте във връзка с това. И, е, за мен е проблематично просто да изчакваме. Ние сме всъщност европейски политици, ние взимаме решение. Мисля, че не е редно да си измиваме ръцете и да оставим това на комисията на ОНЕ. Ние имаме сега цикъл на изпитанията, на изпитание, комисията посочи това и имам отговорността да го преразгледаме. Е, комисията е, каза, че се правят е, адаптации, но ако си измием ръцете, няма да имаме никакъв контрол върху процесите ние трябва да поемем нашата отговорност като политици. И накрая на господин Крамер. Това е регламент за намаляване на въглеродния двуокис. Това е само част от глобалната картина. Защото, освен намаляването на емисиите е отделен въпрос, не трябва да свесваме нещата. И трябва да мислим все пак как ще се прилага този регламент. срока за внасене на изменение 31 е януари. Гласуването в нашата комисия е на 19 март. По предложението на Видал Квадрас да имаме един дебат за двата доклада. Мисля наистина, че това е добра идея. Нека обаче двамата докладчици да се споразумеят. Госпожа Хол и господин Пипер. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, но искам да припомня, че точно в 11 часа прекъсваме дискусията, за да посрещнем ирландския министр, който господин Пат Рабит, който идва за първи път при нас. Ще бъда изключително строга към дължината на изказванията. Ще ви прекъсвам. Тук става въпрос за обработка и свободно движение на данни с отличен характер. Господин Кели, докладчик. Благодаря, госпожо председател. Ще се постарая да бъда кратък и може би ще приключа и преди остановените 5 минути, тъй като действително очакваме министра. Е, в момента се намираме в едно критично състояние на цялата дискусия по законодателното предложение на е, комисията има множество внесени изменения от различни политически групи, е, стотици са. Какво става? В е, случая, струва ми се, че основните моменти са същите като тези при Маркос Пипъл и, Пипър и Фиона Хол. Става дума за това как ще се отрази изменението на правната уредба е, по отношение на защитата на личните данни. Е, как ще се отрази това законодателно предложение на комисията върху е, живота на хората, върху економиката на Европа? Трябва да съзнаваме, че оценката на въздействието, отчасти получихме резултатите преди коледа, не са всъщност отчетени изцяло. А, те трябва на всяка цена да бъдат съобразени, защото трябва да си даваме сметка за ефекта от законодателните ни действия. Ако желаете да защитите малките и средните предприятия или изобщо предприятията, економиката, това не означава, че на всяка цена автоматично защитавате и потребителите. Не. А също времено ние желаем да защитим и двете е, групи е, и да запазим е, местата, работните места, заедостта в Европа, да я увеличим. Особено по отношение на младите хора, това е много важно. Така че в тази комисия по-специално ние трябва естествено да реагираме адекватно на тревогите, изразени от страна на бизнеса, на економиката. Разговарял съм с представители на бизнеса и потребители в моя избирателен район и е, имам предвид и техните тревоги. И така, измененията, които предлагам, предвиждат изяснения в един или друг аспект Необходимо е освен това да а, видим как точно ще а, протича а, контрола върху действията и на администратора и на лицето, а, обработващо данните, съгласно а, определенията, включени в регламента. Междувременно събираме с докладчиците в сянка и с докладчика, опитваме се е, да търсим компромиси по отделни глави. Е, това направихме и вчера, е, ще продължим и днес, и през следващите дни по същия начин. Така че една голяма част от измененията ще отпаднат, ако успеем в усилията да постигнем компромис. Но как точно е, ще е, изглеждат е, действията на контролиращото лице, на, на контролните органи, на администратора, на подадминистратора, на обслужващи, обработващия личните данни. Това са много-много важни моменти, по които трябва да търсим съгласие. 26-то изменение също е много важно. Според мен 33-ти член включва важни елементи във връзка с мрежовата и информационната сигурност. В алинея първа са е, предвидени и определени изключения във връзка с оценката е, на въздействието. Така че е, тук в никакъв случай не бива да предвиждаме законодателни изменения, които биха могли да отслабят позициите и да застрашат е, съществуването на участниците на пазара. Е, включили сме и е, сертификационен, лицензионен механизъм съгласно член 39 в измененията изясняване на взаимоотношенията между администратора, обрабатващия личните данни, наблюдателя, който контролира за процесите. Това е, е уредено в член 42. Има и много други инициативи, които аз съм си позволил да предложа от името на нашата комисия. Член 58 е предложен да бъде заличен, тъй като се включва един механизъм, който пък е в противоречие с част от разпоредбата на член 60, която би трябвало да бъде запазена според мен, така че това са в общи линии моите първоначални бележки. Драги колеги, госпожа Цикао, три минути. Благодаря ви, госпожо председател. Бих желала да благодаря на господин Кели за доброто сътрудничество. Имаме ясен график за срещите на докладчика и докладчиците в Сянка. Вчера проведохме една много полезна грешка, полезна среща, която вече доведе до добри резултати. Така че по същия начин ще разгледаме и останалите внесени изменения. От моята политическа група има достатъчно гласове, които са в подкрепа на предлаганите изменения от господин Кели относно делегираните актове. Ще видим как точно ще се работи по отношение на софтуерния дизайн и как ще се осигури сигурността на информацията. Не зная защо в случая се говори единствено за предприятия, а не се говори, да кажем, за институциите, включително и европейските институции, в които също се съхраняват данни и би трябвало да бъдат надежно защитени. Вчера говорихме за анонимните и псевдоанонимните данни, така както господин Кели почерта вчера. Стана ясно, че ще трябва да проведем е, е, много консултации в рамките на определенията, включени в законодателното предложение на комисията, се появяват доста съмнения и проблеми. Естествено, трябва да имаме предвид и правните а, норми. Имаме един петгодишен период, А, в който можем не само да подписваме съответни международни договори, но и да адаптираме е, вече подписаните по отношение на защитата на, на данните. Така че ние няма да анулираме подписаните вече и действащи международни договори, но ще ги адаптираме. По отношение на регистрите с данни на е, пътниците, на авиокомпаниите. Естествено, трябва да имаме предвид и това, което вече сме съгласували помежду си и сме приели. Е, много е, важно е, е да има съответствие между отделните законодателни актове. Правната комисия ще отговаря за това. В никакъв случай не искаме да отслабим, да намалим нивото на защита на данните в новата правна уредба и за това едно разрешение за предаване на личните данни ще бъде подложено на една много стриктна процедура на проверка. Това, което е важно за защитата на данните, за недопускането на изтичане на данни, ние предвиждаме е, определени срокове е, от 48 часа, не 24 часа, както е в е, предложението на комисията. Естествено, предвиждаме и определени срокове за заличаване на вече въведени в масивите данни при определени условия. От името на моите колеги в политическата група. Ще кажа, че ние също сме внесли известни изменения по отношение на пропорционалността и гъвкавостта. Ние бихме желали да определим съвсем конкретно че само един е, субект, е, е, който подлежи на идентифициране, е обект и предмет на тази правна уредба. Естествено, това предполага уточняване на понятията, включени в регламента. Трябва да обхванем съвсем точно отделните групи. Бихме желали времено да разграничи много ясно защитата на данните от законодателството, свързано с конкурентоспособността и уреждащо взаимоотношенията между конкурентите. В никакъв случай не бива да включваме допълнителни административни тежести за индустрията, но също и за домакинствата и за лицата много ясно е да уточним функциите на администратора, на обработващия личните данни, какво точно ще извършват единият и другият, как ще се процедира с данните, как ще се обменят те, всичко това трябва да бъде много стрикно регламентирано от гледна точка на споменатите вече принципи. По същия начин е, смятаме, че и този, който администрира данните, би трябвало да е, е, бъде съвсем ясно идентифицируем, за да знаем кой носи отговорност за защитата на данните. Няма съмнение, че че ще е, трябва да се съобразяваме с възможностите на индустрията е, в е, момента, а ситуацията от економическа и финансова гледна точка не е лесна и затова не бива да накърняваме и конкурентоспособността на нашата индустрия. Благодаря ви, колегата Андерсдорстер. Благодаря госпожо председател. Да, наистина тази комисия работи по много важни въпроси и в сегашният момент на економическа криза не трябва да загърваме нашите традиции. Едно ясно и твърдо управление се изисква от нас – и не трябва да е, ни разсейват само исканията на един сегмент от е, промишлеността. Е, също така не трябва да отстъпваме от амбициозните си цели, когато започнахме с тази тема преди 7 години. Имаме нужда от по-добри мерки за защита, Средните и малки предприятия не смятат, че разполагат с необходимите мерки за защита. И е, ние добре разбираме изискванията, защото много от гражданите на Европейския съюз е, са, преживели е, ужаса да загубят идентичността си и защитата на личните си данни така че трябва да се спазва поверителния характер. Когато говоря за това сред хората от моето поколение, се сблъсквам с цинизъм, защото наистина има проучвания, има научни резултати, Две проучвания са поръчани от нашата работна група и двете изследвания показват, че в международен план защитата на личните данни в Европа е, доста подпомага европейската индустрия. Тук се предлагат много изменения към този текст. Много от тях застрашават доверието на гражданите и е, са в ущърп на конкурентоспособността. Аз съм съгласна с тези, които казват, че трябва да запазим е, нивото на защита на личните данни от 1995 година. Това е най-малко амбициозната възможна цел. И апелирам към колегите от тази комисия да се запазят тези е, традиции доказали своята полза в миналото и не трябва да се подаваме на краткосрочни цели, а да откликнем на очакванията на нашите граждани. Благодаря, господин Чичестър. Благодаря, госпожо Мога да кажа само браво на докладчика за извършеното от него. Напълно съм съгласен с докладчика. Благодаря ви безкрайно, господин Честър, госпожа Дел Кастилио. Благодаря много. А, наистина много е малко времето ни за дискусия. Няма да мога да бъда толкова кратка, колкото господин Чичестър, но ще се постарая все пак да бъда кратка. Е, смятам, е, че е, тези, тази тема е свързана много с регламент. Този регламент е свързан с регламента в цифровата сфера и наистина тук са подчертани някои елементи, които преди не съществуваха, свързани с цифровизацията. Става дума за компетентността, отговорността на администратора, на обработващия личните данни или на под обработката на данните. В този смисъл предложението на Европейската комисия малко смесваше отговорността и кой точно трябва да е, поеме. Именно за това и на докладчика, и на докладчиците в Сянка, и благодарение на внесените от тях изменения, ще е, подобрим е, определението на ролята на тези ключови фигури в дигиталния свят, е, без това да бъде в вреда на динамиката на развитието на цифровите технологии. Иновационната дейност има основна, фундаментална роля. Не могат да бъдат обременявани, задушавани от законодателството, което на практика няма да бъде от полза, защото технологията се развива изпреварващо. Във всички случаи това е много балансирано предложение, многократно сме го обсъждали, три пъти по-точно в тази комисия, така че отново поздравявам докладчика за отлично свършената работа. Благодаря, госпожо Декастилио, господин Клад. Благодаря, госпожо председател. Директивата за защита на личните данни, приета през 1995 година, е от съществено значение е в основата на сериозното развитие и впечатляващите промени в технологиите. Предложението на комисията е напълно своевремени и се надяваме ще гарантира хармонизация в тази област в целия Европейски съюз, Дъхвайки много по-голямо доверие и спокойствие сред ползователите – на интернет. Благодаря на автора на проекта доклада и напълно споделям целта да се намали административната тежест за предприятията. И за да не задушим економическото развитие с прекалено много бюрокрация. Трябва да се облегчи и работата на надзорния орган за защита на данните и за това трябва той да по свое усмотрение да преценява а, кога да проверява съответствието а, при а, контрола, който упражнява. Информация трябва да се предоставя когато е обосновано, да кажем, предприятия могат да получават информация за злоупотребяващи на пазара. Псевдоанонимната информация също може да бъде инструмент. Не трябва да бъдем прекалено сковани. Трябва трябва да има гъвкавост. Много добра работа сте свършили, господин Кели. Ще гласуваме за. Благодаря на колегата Виктор, Виктор Видал Квадра. Седам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. С голям интерес анализираме предложените от парламента изменения. На всяка цена трябва да разполагаме с този подзаконов акт, който да регулира защитата на данни. Смятам, че бъдещето е, се очетава доста добро защита и на личните данни, на, на индивидите, на физическите лица, както и на всички, които обработват данни, и по-специално в индустрията. Ние винаги сме били за намаляване на бюрокрацията, но все пак защитата на личните данни трябва да бъде издържана от правна гледна точка. Трябва правилата да са изпипани, да се прилагат към всички видове дейности, предприемачеството и други и да не пречат на новаторската дейност. Трябва да се гарантират всички необходими условия за поощряване на иновациите в Европа. Защото ако не осъществим програмата в областта на цифровизацията, няма да имаме е, надежден економически растеж. Гражданите трябва да имат доверие на индустриалците, на предприятията, когато знаят, че те обработват техни лични данни. Целта всъщност на предложението е да е, утвърди и подобри директива 8096, да не намали степента на защита, която съществува по, по настоящем. И е, ви обещавам внимателно да разгледаме измененията. Благодаря, господин Кели, за заключение. Пет минути. Благодаря. Всички направиха доста искрени и много уместни коментари. На два пъти се спомена и думата смесване, объркване. Да, разбира се, трябва да избегнем всякакви поводи да настъпи объркване, защото опасността а, е именно как да се използват данните за ползватели. Не трябва да има по-висока степен на регулация, просто повече яснота в правилата. Яснота за самите ползватели, които трябва да познават правата си. И разкриването на нови възможности. за мълчаливо съгласие. Не трябва да искаме прекомерно от ползвателите. В един момент те ще изпитат една вече умора, която ще ги от, от, е, от е, това. Директива 86 е, ясно трябва да бъде вписана в този регламент, който да, да продължи нейния дух. И е, съм съгласен, че трябва а, делегираните актове на комисията да бъдат сведени до минимум. Но много често те се предлагат а, тогава, когато работата не е свършена добре. Необходимо е, разбира се, да се прилага до делегирани актове, но може би не толкова често, колкото го е, е разписала в текста комисията. Единното гише, разбира се, може да бъде в интерес на индустрията. Има смисъл обаче, ако това става на европейско равнище, не трябва да разводняваме нещата. Е, въобще всичко, което предлагаме, трябва да бъде разумно и оправдано. Що се отнася до контрола върху обработката на данни, непълно съм съгласен с вас. Необходима е пределна яснота. Надзорният орган за защита на данните е, разглежда е, един аспект на нещата, докато този, който обработва данните, е, друг. И трябва да се създаде модус операнди, е, за да може всички участници, всички страни, които са включени в обработката, да се синхронизират не трябва да товарим прекомерно МСП, нека да бъдем прагматични, формулирайки изискванията си. Да се посочи произволно някаква цифра няма никакъв смисъл. Може математически да, да, да, да, да е оправдано, но а, ние трябва да съобразяваме с действителността. Имаше едно изслушване, свързано с опасенията на финансовите среди и на здравеопазването. Това са два сектора, където изключително често се използват лични данни и е, трябва да внимаваме последицата от прилагането на този регламент да не навредят на тези два изключително важни сектора здравеопазването и финансите, които споделиха доста обосновани притеснения. В заключение ще добавя, че трябва да гарантираме на достатъчна степен на защита на личните данни на гражданите, без обаче да натоварим прекомерно малките и средни предприятия и да сложим спирачки пред новаторската дейност. Неодавна си сме сметка, че Европа започва да поизостава. Трябва да възстановим баланса. Приемам всичко, което казаха колегите. Благодаря, господин Кели. Приключихме с тази част от дневния ред. Гласуването е на 21 феврари. Сега ще приемем министъра. Ако някой иска да напусне залата, залата моля веднага да излезе, за да не настане бъркотия, когато преминаваме от една част към друга. Bene, prima di tutto grazie di cuore al ministro Уважаеми колеги, позволете ми първо от името на всички вас да благодаря много сърдечно на министър Ребит. Приветстваме ирландския министр на комуникациите, енергетиката и природните ресурси който ще представи вижданията на действащото председателство на съвета на Европейския съюз. Много ви благодаря, господин Ребет, че сте наш гост днес на първото ни заседание през новата година. Давам ви думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския господа, Нека първо да кажа, че за мен е голяма чест и радост е, да представя ирландското е, председателство с неговата програма е, в Комисията по промишленост, изследвания и енергетика. През годините аз винаги съм се застъпвал за една по-голяма роля на Европейския парламент. И като министр в правителството на моята страна, и като депутат от ирландската квота. Аз осъзнавам колко важна е ролята на парламента и това е особено важно сега, в годината на гражданина, да покажем колко държим на демократичните и прозрачни процеси в Европейския съюз, включително и в областта на енергетиката и комуникациите. Ирландското председателство ще поддържа един конструктивен и положителен диалог с парламента и е, по всяко време ние ще бъдем един открит и прозрачен е, партньор, уверявам ви в това като ще фокусираме усилията си върху ефективността и постигането на видими резултати. Ценя високо познанията, е, опита, репутацията на вашата комисия и смятам, че в рамките на едно добро сътрудничество всяка от институциите при е, едно такова сътрудничество ще може да изпълни своите задачи и цели в рамките на своите правомощия. Много важно е, естествено, е, и това, че ние вече се познаваме с вас. Е, Затова ще напомня за скорошните ни срещи с вас, госпожо Сартури, в Дъблин. Нека да напомня всеобхватните теми на нашето председателство. Стабилност, заетост, растеж. Ирландия желае да подпомогне по всякакъв начин економическата стабилност, заедостта, да насърчи растежа. И естествено всичко това е свързано с програмата за цифровизация в Европа. Е, единият пазар е, предлага редица предимства и за бизнеса, и за потребителите. Ирландското председателство ще работи за напредък в тази област и за постигане на нашите амбициозни цели, особено там, където те са много съществени и същевременно една част от тях са поизостанали малко в развитието си. Ние трябва да приключим с е, цифровия единен пазар и във връзка с това да отговорим и на предизвикателствата, е, по отношение на новия е, акт е, номер 2 за единния пазар. В една конкурентно способна европейска економика трябва да се залага най-вече на солидната инфраструктура. И за това, госпожо председател, уважаеми членове на парламента, ние държим много на механизма за свързване на Европа, който е двигател на инвестициите в транспорта, енергетиката, комуникационните мрежи, както от страна на публичния, така и на обществения сектор. Аз винаги съм държал много а, на тези а, два аспекта. И в този смисъл а, държа много да подчертая, че докладът на господин Корееда Кампус е голяма помощ за нас. Много важно е, естествено, да разгледаме е, всички инструменти в рамките на е, много годишната финансова рамка. И въпреки всичко, ние смятаме, че този е, споменат от мен последен аспект във връзка с насоките за телекомуникациите и постигането на съгласие с съвета не зависи от точната сума, която ще бъде договорена. Кипърското председателство вече е започнало с работата и е постигнало напредък по това досие. Ирландското председателство ще се опита да формира до край позицията на съвета и да отвори пътя за преговори. Нека да спомена и доклада на господин Тоженовски, който споменава подобни проблеми и въпроси, които вълнуват и нас в съвета ще се опитаме да установим едно добро сътрудничество и аз се надявам, че ще поговорим с господин Тушиновски още днес, за да изясним възможно най-ефективния начин за финализиране на работата по това досие. Има две други досиета в областта на телекомуникациите, е, по които желаем да постигнем е, съгласие. Нещата вече са започнали по време на кипърското председателство. Остава дума за използването на информация от публичния сектор и стимулиране по този начин на растежа на е, заетостта като се позволи на частния сектор да използва информация от сектор на много ниски или е, цени или безплатно. Това ще генерира е, нови иновативни продукти и ние смятаме, че по този начин ще отговорим на, е, по-добре на очакванията и на граждани, и на бизнес. Нека да спомена и докладът на господин Калфин. и ние се надяваме, че първите стъпки в духа на един конструктивен диалог с Кипърското председателство ще продължат и по време на нашия мандат. Следващото досие, което ще спомена, се отнася до Европейската агенция за информационна сигурност, ЕНИСА. Много важно е да гарантираме сигурност на кибернетичното пространство. Трябва да обсъдим и въпроса за настоящия мандат, който изтича след няколко месеца и да видим и двете институции, и съветът и парламентът, как ще постигнем е, съгласие по отношение на бъдещето на ЕНИСА, като изясним нейните задачи. И съветът и парламентът е, постигнаха съгласие за това, че е, информационната и мрежовата сигурност и нарастването на е, заплахата за, е, от кибернетични престъпления е, изисква много бързи действия. И през следващите дни ние ще започнем вече с трилога по тези въпроси. Радвам се, че ще можем да обсъдим предварително с господин Чичестър още днес след обед тези основни аспекти. Много важно е, естествено, да осигурим транзакциите онлайн като важен елемент на европейския цифров единен пазар. Предложен е регламент за електронна идентификация и за доверителски услуги, който от наша гледна точка е много важен. Е, Ирландия осъзнава е, необходимостта от е, нова правна уредба. И е, ние се надяваме, че и е, министрите на е, телекомуникациите на своя предстоящ съвет ще могат да е, отговарят на нашите тревоги и желания в това отношение. Явно е, че трябва да ускорим е, нашата дейност е, в това отношение, е, колкото е възможно повече, така че през юни на съвета да можем да докладваме за постигнати е, резултати в това отношение, е, от, най-вече по отношение на преговорите, започнали между е, институциите. Така че до юли, когато вие ще гласувате, поне това е моята амбиция, съветът би трябвало да има вече една оформена, ясна, категорична позиция, която да насърчи напредъка. Важна е естествена какви ще са предпоставките, за да гарантираме тази мрежова и информационна сигурност и е, те са е, от съществено значение и за добре функциониращия цифров пазар. Е, даваме си сметка за това и знаем, че е, една е, стратегия за кибернетичното пространство в Европейския съюз е, би трябвало да се фокусира най-вече върху сигурността, е, което ще е, даде възможност е, да е, разработим и законодателното предложение по отношение на базовите мрежи и е, да продължим по-ефективно работата по широколентовите технологии, което е много съществена задача, което е от съществено значение и за гражданите на Европейския съюз. Има план за широколентови мрежи в моята страна, публикуван през август 2012 година. Разработването на този план ни дава възможност да навлезем в дълбочина във всички предизвикателства, свързани с прилагането на широколентовите технологии. Ние очакваме едно подобно развитие и тук, за да осигурим достъпа до интернет до веб пространството на колкото е възможно повече е, европейски граждани. Това е нашата задача за 2013 година, Европейската година на гражданите. Много е хубаво, че започваме е, своевременно е, да работим по средносрочния преглед на програмата за Цивна Европа и свързаната с нея стратегия. Е, желаем не само да запазим динамиката, желаем да я е, ускорим и е, ние смятаме, че именно условията по едно такова ускоряване на стратегията за цифровизация и програмата за цифровизация на Европа ще е, стане е, в Дъблин е, през юни, вече съвсем осезателно. Бихме желали, естествено, да постигнем прогрес и по отношение на енергийните технологии, бъдещето на европейската енергийна политика е, знаем, че за 2020 година и 2050 година най-вече има много амбициозни пътни е, карти за е, безвъглеродна економика, има план за европейска стратегия за технологично развитие в енергетиката и всичко това ще даде възможност през юни съветът по енергетика в Люксембург да определи съвсем ясно нашите конкретни цели. Надявам се, че ще бъдем готови до тогава. Много важно е, естествено, през февруари на енергийният съвет да помислим и за това как ще подготвим срещата на високо равнище на което се предвижда за юни тази година. И е, всъщност основната част от подготовката на решенията на е, държавните и правителствените ръководители ще е, бъде направена по време на съвета на министрите по енергетика. Трябва да спомена и работата на господин професор Бузек по вътрешния, единия енергиен пазар. Надявам се, че ще продължим да работим заедно с него. На 22 февруари първият е, съвет на министрите по енергетика ще се занимаят и с предложението за е, офшорни е, изследвания, е, петролни и газови изследвания и сондажи. Е, Иво Белет е докладчик. Е, аз смятам, че с него ще работим добре и ще договорим едни приемливи позиции. Безвъглеродната и нисковъглеродната економика е много съществена част от задачите, които сме си поставили и тя е свързана и с целта растеж, иновации, конкурентно способност, създаване на работни места, енергийна сигурност, като много се надявам, че наистина ще можем да прокараме пътя за едно по-добро бъдеще в това отношение, за една електрическа енергия с ниски стойности на въглеродни емисии. В това отношение е много важна и директивата за непрякото земеползване и промените. Директивата ИЛОК по отношение на биогоривата и течните горива от биомаса. Това е един основен момент в енергийната политика на Европейския съюз. През февруари предстои съвет по енергетиката, през март съвет за околната среда и те ще подготвят на практика заключенията на съвета на високо равнище през юни. Аз много се надявам, че литовското председателство ще продължи по същия е, начин и със същото темпо работата по е, тези досиета. Много важно е естествено да осигурим устойчиво развитие и е, са необходими допълнителни изследвания и проучвания по отношение на е, биомасата. Така че е, всичко това ще стане в рамките на досието директива за устойчиви критерии за биомаса. През 2009 е, година е, бе приета директива за възобновяемите енергии. Естествено, че насоките за схемите за подпомагане на възобновяемите енергии би трябвало да е, останат една важна задача е, в е, нашата работа. Господин Райл е подготвил проекто доклад от е, името на вашата комисия и ние с него заедно, надявам се, в добро сътрудничество ще обсъждаме основните аспекти, свързани с ключовите цели на Европейския да, по отношение на 2020 е, година съществуват е, амбициозни цели за енергийна ефективност. Позволете ми да поздравя господин Турмес, е, който още по време на датското председателство е постигнал съгласие и е, на практика е, се е устремил е, и в своя доклад, така както и събеседниците от страна на председателството към едно по-добро развитие на инвестициите в това отношение, както по дълбочина, така и по обхват и по темпо. Много важно е да не забравяме интелигентните енергийни системи, интелигентните мрежи, интелигентните измервания, които ще подпомагат нашата бъдеща енергийна политика с основните измерения. Много важно е да е, разглеждаме и външното измерение на енергийната политика на Европейския съюз, да свържем нещата естествено и с опазването на климата. И това е един от основните моменти е, в нашата дейност. аз мятам, че в това отношение бихме могли да работим в дух на солидарност и добро сътрудничество. Позволете ми да е, благодаря на госпожа Едит Херцог за нейния доклад за външната е, енергийно измерение и сътрудничеството. Важна е естествено и диверсификацията на енергийните доставки. Това е нещо, което пряко засяга гражданите и предприятията. Важни са и пътищата за износ на енергия. Би трябвало в духа на международните ангажименти да продължим работата и аз се надявам, че през юни съветът по енергетика ще отчете напредък. Естествено, по отношение на енергетиката и ядрената е, енергия най-вече отговорният комисар господин Етингер ще трябва да поеме една голяма част по задачите за предоставяне на актуална информация. Господин Чичестър е подготвил един много добър доклад за извеждане от експлоатация на ядрени мощности. Аз му благодаря. За това сигурен съм, че ще работим добре с него. Европейските е, държавни и правителствени ръководители е, ще трябва да очертаят своите виждания по отношение на енергийната политика на Европа и телекомуникациите, е, най-вече на срещата, посветена на единия енергиен пазар. И това вече показва, че се отделя особено значение на енергийната политика на Европейския съюз. Нека да ви запозная с основните събития. През април е, на министерско равнище неформална среща на е, министрите на е, енергетиката на държавите членки, след това среща по отношение на Европейския стратегически план за енергийни технологии през март, след това среща през юни за е, цифро, е, програмата за цифровизация. Е, това са срещи, на които аз ви каня най-сърдечно да присъствате, да изпратите ваши представители и съм убеден, че Ирландското председателство ще се опита да допринесе съществено и да доведе до един траен напредък и подобрение в областите, които спадат към ресора на вашата комисия. Ние се надяваме, че ще можем да направим съществени стъпки и в посока към постигане на нашите цели по отношение на безвъглеродната економика до 2020, а след това 2300-2050 година. С ваша помощ, естествено. И в този дух си пожелавам едно добро сътрудничество с парламента. Благодаря ви, господин министр. Благодаря много за вашите встъпителни думи. Редица депутати са се запитали, записали за изказване. Ще давам думата на представители на различни политически групи. Госпожа Декастир. Благодаря много, госпожо председател. Добре е дошъл сред нас, господин министр. Срещнахме се в Дъблин с вас по време на нашето посещение, както и в Брюксел, в подготвителни заседания на ирландското председателство, преди да го поемете. Първото нещо, което искам да кажа е, че в тази комисия ще лицето на тази комисия ще имате отличната възможност да а, си сътрудничите по а, досиета от голяма важност. Вие а, изложихте нашата дейност, вашата дейност, така както е предвиждате по време на вашето председателство. Представихте ни тази дейност много детайлно, но има много законодателни проекти и част от тях със сигурност ще допринесат за оформяне на общественото мнение, свързани с пазара на енергия. По отношение на законодателните предложения обаче, които ще бъдат вписани е, в е, е, графика на ирландското председателство, в сферата на далеко съобщенията, на Европа и съответната инфраструктура, която да даде възможност да се развиват нови мрежи и да се увеличи скоростта на свързване, искам да ви върна специално внимание върху тази тема, защото наистина сферата на далеко съобщенията е малко задушена. Малко тема Сирак и именно за това апелираме към ирландското председателство, за да, да заостри вниманието си върху тази тема. След това агенцията Ениза, тя има също огромна роля. Има и теми, които не са пряко свързани с вашия портфел, но от друга страна пък са от нашите компетенции и които са свързани с дигиталното общество или пък енергетиката. Имам предвид по-специално електронната е, идентификация, тясно свързана с е, много от аспектите, които изложихте пред нас. Устойчивото развитие, теми, които а, е, в нашата комисия са предмет на нашето обсъждане. Също така Правото на емисии. Е, днес ще се срещнем с вашия колега, министъра на промишлеността и също ще му изложим е, тези наши, е, този наш интерес. По отношение на това, което не е пряко свързано с вашата компетентност, онлайн идентификацията, Тук също ви моля да обърнете специално внимание на тези теми. Знаем, че има и други теми, които са и от ваша и от наша компетентност, така че ние, разбира се, ще сътрудничим с вас в бъдеще. Благодаря. Господин. E, благодаря, госпожо председател. Бих е, желал да благодаря на господин министра, за много подробното експозе. За 2014 година комисията и съветът е, са се договорили е, е, да приключи работата по единния цифров пазар – а през 2015 година това да бъде постигнато и по отношение на енергийните мрежи. Но очевидно тази цел трудно ще бъде постигната, защото има проекти, които не са много привлекателни за инвеститорите. Какво смятате, че можете да постигнете по време на вашето председателство, но и по време на председателството на тройката? Защото вие е, представяте една много е, амбициозна програма, естествено по важни е, досиета, програма за цифровизация и така нататък, но всичко свързано с практическите аспекти на газовите доставки, на електрическата енергия е от огромно не само економическо, но и политическо значение ние би трябвало в, при всички положения да взимаме решения, които да не намаляват конкурентоспособността и економическата мощ на някои от държавите членки, имам предвид най-вече балтийските страни. Така че хубаво би било комисията да излезе с един много конкретен документ за това как смята да постигне заложените цели и освен това, липсата на е, газ е, и съответно недостига на електрическа енергия очевидно е голям проблем. Как ще се справим с това? Доктор, Рего. Thank you, Chair. It's very encouraging to hear that the Irish presidency wants to focus on the digital. Да. Това е много важно за запазване в доверието в единия пазар. Е, и е много важно гражданите на Европа е, да имат доверие и в е, нашия парламент. <clears throat> Защото е много важно да се запази <clears throat> доверието на потребителите и на фирмите, на предприятията. <clears throat> Тези, които нарушават доверието, трябва да получават санкции. И, и Директивата от 95-та година беше изтълкувана през, в Ирландия и от ирландското председателство, именно като гарантираща това доверие. За момента а, няма никаква възможност а, гражданите да упражняват някакъв контрол. Говорите за интелигентните а, системи, интелигентните решения. Е, в Америка това е малко по суковато докато в Европа е, бяха намерени доста интересни решения. Много обаче е важно да ни кажете какви са вашите перспективи, какво е, решение бихте предложили за Европа, което да е лесно, приятно за прилагане и за предприятията, и за нашите съграждани, за нашите <clears throat> избиратели, които имат доверие в нас. Благодаря. Колегата Чичестър. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин министър. Радвам се, че отново ви виждам. Както казахте, закъсняваме с дебата за едни, за... Няма да навлизам в подробности, но в момента сме един ключов етап от преговорите. Вече се задава споразумение и а, се надявам а, съвета да се съобрази с исканията на парламента. По отношение на енергоспестяването, енергийната ефективност, имаме много, голем, много амбициозни програми в Европа и искаме да постигнем много нисковъглеродна економика на вътрешния пазар. Всички тези инициативи обаче изискват огромни инвестиции. за, за, за всичките. Um, интелигентните мрежи и, и прочие. Така че а, <clears throat> <clears throat> а, трябва да се гарантират средства за тези инвестиции, а, а пък в момента нашите економики са подложени на натиск. Подкрепям всички приоритети, които изборихте. Но кажете ми, искам да чуя как ще набавите необходимите финансови средства. Благодаря ви. Благодаря на колегата Чичестър. След този първи тур от страна на политическите групи, приканва министъра да отговори. Uh, Благодаря ви, е, госпожо председател. Благодаря на а, е, депутатите, а, които зададоха много съществени въпроси. Аз благодаря много за готовността да се взаимодейства ефективно и конструктивно с председателството по съществените за всички нас досиета. Напредъка по отношение на единния енергиен пазар очевидно вече е, е предвиден е, като срокове. Малко е времето, с което разполагаме. И комисията предвижда редица мерки, които трябва да бъдат предприяти през оставащият кратък период. Ако желаем да спазим определените срокове. Има много съществени въпроси и предизвикателства във връзка с финализирането на единния цифров пазар. уверявам ви, че Ирландия е, и Великобритания държат много на а, е, срочното завършване на този а, е, важен проект. Това означава, че трябва да продължим с регламентирането, но трябва да създадем естествено и необходимата инфраструктура да се погрижим за нейното наличие. И аз съм съгласен с госпожа Кастилио и с казаното от господин Чичестър в последното изказване. Естествено, че изискванията са <clears throat> много сериозни. Но ако желаем Европейския съюз да поеме водещата си роля, той трябва е, естествено да предприеме всички усилия е, и да постигне е, всеобхватната цел растеж и заетост. Защото това е в крайна сметка основната цел в времена на рецесия. Не, че не държим на инвестициите. Е, инвестициите, специално в енергийния сектор, са много съществени, е, но и по отношение на телекомуникациите бихме могли, е, естествено, да постигнем повече, отколкото до сега, във връзка с участието на частния сектор съществува недостиг на доставка на електроенергия, на газ. Да, аз е, е, бих желала, естествено, проблемът е, колкото е възможно по-бързо и надежно и трайно да бъде решен. Но проблемът не е само в липсващите финансови средства. Има региони, при които в продължение на десетилетия се развиват концепции и те се изпълняват, е, но е, това, от което се нуждаем в момента, е всъщност е, сигурност, надежност на енергийните доставки, на енергийните ресурси. А за съжаление, една голяма част от инвеститорите все още се колебаят поради е, несигурност. Е, те не знаят дали няма да променим рязко посоката по отношение на нашата енергийна политика. И затова е много важно да се спрем и на въпросите, които до този момент не са решавани. Те са изостанали в работата и на комисията. И аз апелирам към комисията да направи необходимото. Това наистина е голямо предизвикателство да, СЕФ също би могъл да допринесе много в това отношение. Госпожа Кастилио говори за това. Но Ние все още не знаем как точно ще приключи дискусията по многогодишната финансова рамка. Много се надявам, че нещата ще се развият в по-положителна посока, отколкото до сега. Е, ще видим през февруари е, какво ще бъде постигнато, но е, не случайно споменах механизма за свързване на Европа, защото това е възможност да свържете инвестициите от публичния и от частния сектор. И за да запълним именно тези дупки, тези пропуски, за които стана дума в енергийните доставки. Естествено, че трябва да работим. Трябва да работим за е, общо възстановяване и съживяване на економиката, за създаване на работни места и за е, едно е, по-добро развитие на енергийния сектор, така че е, и бизнеса, и потребителите да е, не бъдат. Е, е затруднени от е, е, високи цени в случай на дефицит. Що се отнася до ЕНИСА, е, аз съм съгласен с господин Чичестър. Наистина в момента се намираме в един ключов момент от работата по това досие. На всяка цена трябва да работим много експедитивно, защото времето ни се изплъзва, но мандатът изтича. Знаем, че е имало е, обсъждане по техническите е, проблеми, свързани с е, тази тема. Е, не бих казал във всеки случай, че въпросът е решен. Но много се надявам, че ще, е, въпросите, които все още предстоят да бъдат е, решени, е, ще бъдат решени, защото е много важно да знаем как ще се развива от тук нататък ЕНИСА. Особено предвид на нарастващата е, кибернетична заплаха, заплахата за киберпространството. Е, госпожа Андерстата е, показа невероятни познания по е, е, така, футбол и начина по който се проявяват футболните отбори на моята страна и ние бихме могли естествено да организираме някаква среща по време на ирландското председателство и господин Кели като бивши активист в това отношение можем да допринесе много естествено за едно по-добро опознаване в тази област. Що се отнася до справедливостта, до правосъдието и вътрешните работи, естествено, аз ще говоря и с представители на съответните комисии в парламента по тези въпроси, но естествено, че защитата на данните засяга всички сектори на живота всички сфери. Без изключение. Ако ние желаем и бизнесът, е, и е, гражданите да имат е, доверие в е, обмена на данни и в е, информационните технологии, на всяка цена трябва надежно и съгласно е, основните принципи на правото да държава да защитим е, информационната сигурност и личните данни. А, може би съм пропуснал ня... някакъв въпрос. Да, електронната идентификация, електронния подпис и така нататък. Вероятно, по отношение на телекомуникациите, това е най-същественият въпрос. И ние, уверявам ви, желаем да постигнем напредък, но не бива да бъдем наивни и лековерни. Трябва да си даваме сметка, че става дума за една много сложна материя. До средата на тази година може би ще има е, някакъв прогрес, но имам предвид най-вече позицията на съвета в това отношение. Зная, че е, ще се опитаме да проведем колкото е възможно повече срещи, за да изчистим различията в мненията, но и за да можем да постигнем една единна позиция в съвета, но е трудно, защото съществуват различни национални виждания, съществува специфика в държавите членки и естествено проблемът е много важен и той е важен за телекомуникационните технологии, за телекомуникациите, но за момента ние сме по-скоро заети с това да е, формираме позицията на съвета и затова не мога да ви обещая, че ще постигнем повече от е, е, това да разчистим нещата в нашия дом. Благодаря, господин министър. Сега ще преминем към втора кръг въпроси. Ще започнем с господин Квадрас. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря много, господин министър за тази чест, която ни оказвате с вашето присъствие днес. Възползвам се от възможността, за да ви поздравя за пътя на развитие, поет от ирландската економика. Тук в нашия парламент сме голям брой приятели на Ирландия и вие бяхте за нас модел на развитие, в определен период от време и сега ще ни посочите отново пътя на излизане от кризата. Благодаря ви отново. Няма да се впускам в подробности във връзка с многобройните е, законодателни предложения, по които се работи в момента. Парламента и съветът ще си сътрудничат по тях. Ще ви бъда благодарен обаче, ако споделите тук вашите впечатления относно това мнение, което се шири, че Европейския съюз се разпилява по много инструменти, политики, и механизми и тези многобройни законодателни актове създават объркване и а, са свързани с голяма бюрократична административна тежест. Това би могло да доведе и до разнобой в нашето законодателство. Не смятате ли, господин министре, че би трябвало да се възприеме един по-прост подход? Една обща цел, що се отнася до емисиите на въглероден диоксид, например а, някаква мярка, която да бъде еднообразна за всички, а що се отнася до конкретното прилагане на тази мярка или на тази цел, това да остане по усмотрение на държавите членки. Не смятате ли, че би трябвало да опростим нашата политика в сферата на енергетиката. Благодаря, господин Кели. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Рабит не е от моята политическа ориентация, но наистина всички отчитаме високата степен на неговата компетентност и справедливост. Това беше показано и по време на посещението и предходните ни срещи. Както и това, което той каза за предхождащите го председателства. За нас е изключително важно е, за е, участието е, ми, личното ми участие на конференцията, която ще се проведе в Дъблин. Колегата, която се изказа по-рано, също ще се възползва от нашата помощ що се отнася до билетите за матча, за който стана дума, но тъй като тя говори за защитата на личните данни, аз съм докладчик по тази тема, е, ние не можем да позволим прекалено стрикни правила, които да бъдат пречка за прилагането на пътната карта иновационната дейност, създаването на работни места, растежът не трябва да бъдат препятствани. В един по-общ аспект мога да кажа, че ние изцяло зависим от вносни изкопаеми енергийни източници. Какво можем да направим по време на вашето председателство, господин министр, за да гарантираме разнообразни и сигурни енергийни доставки. Какво можем да направим, за да постигнем нашите цели от 2020 година, 27 държави членки? А, наистина потребностите, националната потребности са силно разнообразни. Благодаря, господин Кели, господин Тушиновски. Дякую, пани předsedkyně. Я е, вас така vítám в е, благодаря, е, госпожо председател. Господин министр, е, много ви благодаря за това, че е, сте тук в, може би, най-студения ден на годината, за да представите вашата програма и да поговорите с нас. Аз съм докладчик по темата широколентови технологии. И наистина ще бъде много приятно да се срещнем с вас и ще бъде и много полезна една такава среща, за да договорим предварително някои детайли по по-нататъчната ни работа. Много положително и важно е това, че Ирландия именно е, поема председателството на съвета през тази година, която предстои да е, вземе важни решения по отношение на информационните технологии. Ще се радвам да е, работим с вас по това досетие. Много важна е програмата за е, сигурност. Е, като имам предвид твърде сложните дискусии, които протекоха в съвета, как виждате бъдещото развитие в това отношение? Смятате ли, че ще можем да приемем първоначалната версия по отношение на сигурността и ще можем ли да гарантираме економиите, вложенията на гражданите? Ще можем ли да насърчим и развитието на економиката? Смятате ли, че държавите членки ще се опитат да се обединят е, около идеята, че трябва да се е, приеме тази програма. Как на практика ще е, действаме по отношение на публичните финанси? И то в територии, които очевидно нещата до този момент поне се финансират най-вече от публичния сектор. Това е много всеобхватен доклад. Но аз наистина много се надявам, че ще постигнем добро решение, което ще даде тласък на развитието в Европа в тази област. Радвам се, че още днес ще поговорим за някои отделни аспекти. Благодаря, господин Шеновски. Е, Госпожа Ксок, благодаря много, госпожо председател. Добре дошъл сред нас, е, господин министре. Да, срещали сме се с вас и преди. Обсъждали сме доста проблеми. Наистина, ние сме съгласни по това колко сложни са някои проблеми от проблемите. Аз работя по идентификацията, но естествено, че трябва да сътруднича и с други колеги по тази тема. Бих искала да знам каква е според вас ситуацията в съвета по тази тема. Какво мислят държавите членки и вие е, лично какво мислите, може ли да се постигне напредък по отношение на въпроса, свързан с идентификацията. Важно е, е за нас. Е, това наистина е важно за растежа. Трябва добри отправни точки за електронната търговия, електронните услуги. Но има големи различия между отделните държави членки. А, как се ползват различните електронни услуги. А по отношение на енерги... енергийната политика, благодаря ви, че споделихте амбициозните си проекти в тази сфера и по отношение на възобновяемите енергийни източници. Устойчивия характер – дългосрочния характер е изключително важен. Това е един млад, нов пазар и пазарните условия трябва да бъдат ясни и за частните инвеститори, ако искаме те да се ангажират. Що се отнася до възобновяемите енергийни източници? Доста съм песимистично настроена. не се взимат достатъчно решения тук в парламента. Това наистина е сериозно. решенията, които трябва да се вземат в сферата на енергийната политика, ще се спазят ли, ще се спази ли този график който вие ни представихте и кризата, която въздейства върху заетостта, конкурентоспособността прямо другите региони на света. Наистина, трябва ли да мислим, че този график, който ни посочихте, може да бъде спазен. Благодаря ви много. Благодаря. Сега давам думата на колегата Проди. Взимам. Благодаря. Господин министър, за това, че ни отделяте време. Има толкова много мултидисциплинарни проблеми е, трябва да се разчита на екипния дух, всички министри трябва да работят заедно, и да, за да могат да си сътрудничат ефикасно. Преди всичко, искам да ви кажа, че се заинтересувам живо от адаптирането към промените в климата и всички промени, които трябва да бъдат направени в територията. Много е важно да се е, помисли как да ползваме най-рационално възобновяемите е, енергийни източници, които в момента са доста разпръснати по територията на държавите. Важно е да работим заедно. Що се отнася до гарантирането на едни сигурни комуникации, сигурни връзки, трябва да се положат усилия да се гарантира е, преди всичко сигурността в киберпространството, защото всички кибератаки носят огромен риск. Те могат да нанесат големи щети на някои страни. Как да сме сигурни, обаче, че проблемите са свързани само с чисто, чистите проблеми на сигурността. Как точно може, трябва да, да предвидим също, гарантиране на сигурността, същевременно достъп до информация, адаптиране на самите компютърни системи? Женското председателство трябва да потърси а, възможности за финансиране на европейско финансиране за изграждане на европейска инфраструктура, за да може да се укрепи Европейския съюз и да се излезе най-после от економическата криза. Благодаря. Господин Бихофер. Благодаря, госпожо председател. Господин министър, благодаря ви за това, че ни запознахте с вашите приоритети и намерения. Ще засегна един аспект, е, който вие не поставихте като е, ключов във вашето експозе. Е, има много законодателни текстове по този въпрос, но независимо от всичко, аз смятам, че той е много съществен. А именно е, принципно важното значение на дискусията за европейската индустриална политика. Вие със сигурност е, е, сте забелязали, че този въпрос играе все по-голяма роля в последно време визията за успешна конкурентна, но способност на европейската индустриална политика е, е, все още спорен въпрос. Днес чух речта на британския премиер Камерон. Говореше се много за способност, но въпреки всичко останах с впечатлението, че той не вярва на иновативния потенциал и на конкурентноспособността на Европа в дългосрочен план. А нещата могат да, да се развият успешно единствено, ако има комбинация от устойчивост и е, конкретно способност. Той разглежда нещата по друг начин. Лобирането и лобистските общности е, съществуват е, в е, промишлеността, в индустрията между европейската външна търговия и индустриалната политика очевидно има някакви лобистки тенденции, които в никакъв случай не бива да се омалуважават. Трябва на всяка цена да се концентрираме не само върху непосредствените приоритети на вашето председателство, но като че ли е, би било много съществено да се модерира, да се е, организира една подобна дискусия и при нас на европейско равнище в институциите, за да не е, загубим контрол върху нещата. Давам сега думата на госпожа Андрес. Мария Андерс. Благодаря много. Благодаря, господин председател. Ние знаем, че много проблеми трябва да чакат именно поради липса на финансиране, инфраструктура, структурата, взаимната обвързаност в мрежа на Европа, която беше спомената от колегата Касио, нещо много важно, съществен инструмент, който без финансиране не, не, не върши никаква работа. <clears throat> Ние знаем, че намеренията на комисията на съвета са да се уреже значително бюджета. Затова искам да ви отправя следния въпрос възнамерява ли италианското председателство да направи нещо за запазване поне на сегашния бюджет? Освен това съобщихте намеренията си в областта на промишлената политика. Политика. А, говорихте за заетостта. Ние имаме много сериозни проблеми. И дори сме в началото на дискусията. По Виждате ли някакви пътища за излизане от тази криза, за да гарантираме една просперираща индустрия в Европа? Благодаря. Е... Сега давам думата на министъра за отговор. Um, Благодаря, госпожо председател. Важни въпроси бяха зададени. Господин Квадрас, е, Витал Квадрас, благодаря ви за е, любезните думи, казани е, по отношение на моята страна. Да, наистина, ние постигнахме напредък през последните няколко години. не не бих казал, че вече сме, така да се каже, на дъното, е, но е, не мога да кажа, че е, сме изплували изцяло. Естествено, обаче, дължи много на основните ни партньори сред държавите членки, с които поддържаме много активен търговски обмен и които ни помогнаха да възстановим сектори в е, е, нашата економика, които са много важни за Ирландия, като строителството. Естествено, че е, по отношение на публичните финанси сме покрили една голяма част от задълженията си и от дефицита, но все още предстои да се извършат плащания и за съжаление все още има много безработни хора, но сме на добър път при всички положения и затова поставяме акцента върху растежа и заедостта, както и госпожа Андреасен спомена. Как можем да упростим енергийната политика? Да, това, ако можеше да стане толкова лесно, щях да бъда първият, който да започне. Във всеки случай подкрепям една такава идея. Е, енергийната политика, за съжаление, е твърде комплексна. Има различни измерения, различни аспекти е, по отношение на измененията е, в организацията на пазара и какво ли не още, е, което е, за съжаление е, трябва да се има предвид. Така че нещата са действително невероятно комплексни по своя характер. Това стана ясно и в рамките на нашата дискусия тук. И все пак има като че ли една по-простичка основа, върху която можем да стъпим, когато търсим съгласие да вземем задълженията ни по отношение на възобновяемите е, енергии, е, да вземем е, например енергийната ефективност, въпросът за устойчиво развитие на енергийния сектор. Депутатите обикновено са любезни е, хора, е, но е, въпросът е, за е, нашите цели е, по отношение на 2020 година е, все пак, е, макар и не директно зададен, е, премина е, така в е, изказванията ви като е една е, нишка. Що се отнася до инвестициите в енергетиката, 2020 е, година наближава. Не е чак толкова далеч. И ние би трябвало е, така, в ускорени темпове да мислим за това какво ще следва след 2020 година. Да, добре, е, Говорим естествено за перспективни, за рентабилни инвестиции. Това е в интерес на всички, не само на инвеститорите. Има все пак една важна и не чак толкова сложна логика в нашата концепция за развиване на възобновяемите енергийни източници и същевременно по този начин ние ще можем да създадем много по-добри условия за повече заетост, именно в сферата на възобновяемите източници, на научните изследвания по тези въпроси. Ние знаем, че многогодишната финансова рамка всъщност е основния е, така, проблем. Това е, е голямата пречка пред е, всички нас, е, но докато Европа е изправена пред проблема финансови проблеми, аз мятам, че ние би трябвало да мислим най-вече за това как ще финансираме е, инструмента за свързване на Европа. Как е, е, ще постигнем енергийната ефективност. И струва ми се, да в това отношение има доста така, креативни инструменти, с които можем добре да поработим държавите членки в е, техният е, публичен сектор, в е, партньорство с частният сектор, може да работи по множество инициативи и проекти. Особено там, където има някакви проблеми във връзка с бюджетен дефицит, с необходимост от економии, би трябвало да се заложи най-вече на сътрудничество в инвестиционната сфера с частния сектор. И аз мисля, че в рамките на публично-правните партньорства могат да се постигнат много добри резултати. Това е много, много съществено за нашите намерения по отношение на енергийната ефективност. Съгласен съм с това, което господин Кели каза за ролята на интелигентните мрежи и за това, че не бива да правим компромиси по отношение на правилата, с които регламентираме. За всичко казано от него по отношение на бюрокрацията също съм съгласен. Той е, постави въпроса за е, вноса на е, полезни изкопаеми. Това е огромен проблем. Сигурността на доставките, както знаете, е в сърцевината на енергийната политика. Всички ние сме разтревожени. Навсякъде съществува една така тревога за нашата зависимост от външните доставки. И въпросът е, е, имаме ли достатъчно собствени ресурси? Струва ми се, че именно в тази връзка трябва да подчертаем значението на възобновяемите енергии, ако желаем наистина да постигнем по-висока степен на независимост ако намалим вноса на енергийни източници е, на подземни изкопаеми, ще бъде много важно. Е, е много важно е въздействието на е, шистовия газ в Великобритания, в САЩ. И аз мятам, че това би могло да стане и навсякъде в Европа, където има възможности за експлоатация на залежи от чистов газ. Аз лично съм бил и по-критичен по отношение на разработването на залежите от чистов газ в САЩ, но в момента трябва да призная факта, че на практика САЩ и дори изнася енергия, не само, че задоволява собствените си потребности. Така че това, според мен, също е един път, по който Европа би могла да потегли. Съгласен съм с е, е, господин Тожановски за всичко казано от него по отношение на е, широколентовите технологии. Естествено, това е много важна тема за всички нас. Имам достатъчно опит като министър в Ирландия. Преди около 6 месеца ние е, поставихме начало на една работна група, шефа на е, телекомуникациите. Аз самият работих много активно заедно с тази работна група и създадохме националния план в това отношение. Така че е, смятам, че бихме могли да бъдем много, много продуктивни в това отношение. И наистина, междувременно вече познавам много добре и пречките, и бариерите, но същевременно знае добре от собствен опит, че част от тези пречки могат да бъдат преодоляни и същевременно развитието на широколентовите технологии дава възможност за много повече заетост, за създаване на работни места. А но широколентовият интернет, изобщо широколентовите лентовите е, високоскоростни технологии са много важен приоритет, както и осигуряването на достъп до интернет, до високоскоростен широколентов интернет. Естествено, че нещата са свързани и с е, бюджетните аспекти. Съгласен съм с вас, господин Женовски, но нека да се надяваме на едно по-добро развитие, нека да работим е, съвместно е, как инак ще постигнем растежа и заетостта, към които сме се устремили? Не можем да загърбим нашите ангажименти. Ако уважаваме, е, възможностите на отделните сектори, които стимулират растежа и стимулират и заетостта. А по отношение на интернет, на онлайн технологиите, аз съм убеден, че те предлагат възможности за създаване на допълнителни работни места. И това е много важно. И за Европейския съюз важно е Великобритания да остане в Европейския съюз смятам, че има една промяна в ситуацията. Има едни тенденции, които Европейският съюз трябва да отчита по отношение на Великобритания, защото Великобритания е важен член на ЕС. Но продължаваме е, с е, да се борим с проблемите е, в резултат на финансовата и економическата криза. И е, липсата на работни места, безработицата е действително големият проблем на Европейския съюз, защото това тревожи гражданите, това пречи на хората да се развиват. Е, когато погледнете цифрите по отношение на безработицата, наистина осъзнавате, че няма всъщност по-важна задача. 50% от младите хора на възраст под 25 години в голяма част от държавите членки, е, може би не е голяма част, но не малка част от държавите членки, е на улицата. Хората нямат работа. И е, това е, крие е, невероятно е, негативен потенциал. Е, не само за самите хора, е, но и за цялото развитие на съответните държави и на Европейския съюз. Аз се надявам, че Европейското председателство и е, съвета на държавните и правителствените ръководители ще се е, споразумеят е, за това срещата на върха през юни, която ще бъде под егидата на господин Фан Ромпой, да бъде посветена на темата енергийна ефективност. И аз мятам, че една голяма част от въпросите, които ще се разглеждат, ще бъдат свързани и с заетостта. Не, че няма достатъчно ентусиазъм и желание е, сред съвета, в съвета. Е, Уверявам ви, че повечето държави членки, за да не кажа всички, осъзнават е, много добре колко важен е интернет, е, колко е, важно е да осигурим кибернетичното пространство да осигурим широколентовите технологии и достъпа до интернет. Е, не, че няма е, желание в това отношение. Е, проблемите са свързани с това, че има една специфика на държавите членки и понякога това пречи на постигането на един по-бърз напредък. Но инак всички осъзнават важността на проблемите. Е, най-малко 10, ако не и 15 е, работни съвещания ще има по време на ирландското председателство по тези въпроси. И ние сме абсолютно сигурни, че някакъв напредък ще бъде постигнат. Е, проблем са техническите въпроси, които са доста специфични за всяка държава, но инак е на лице политическо желание, политическа воля има и е, парламентът е, междувременно вече е, работи по това досие, посочил е абсолютно същите въпроси, които вълнуват и нас в съвета, уверявам ви в това. Така че очевидно се движим в една посока. Но темата е много комплексна и има проблеми, безспорно. Господин Проди и други колеги споменаха проблеми, които и въпроси, които естествено трябва да бъдат отчетени от съвета. Голямата стратегия по отношение на индустриалната политика на Европейския съюз. Естествено, че всичко това е много-много съществено. И тези въпроси непрекъснато се обсъждат в съвета. Това са на практика големите въпроси, пред които сме изправени. И ние трябва да решим тези задачи. Госпожо председател, надявам се, че не съм забравил нищо. Преглеждам още веднъж записките. Нека да кажа още нещо във връзка с сигурността на кибернетичното пространство. Вие знаете, че е, комисията се подготвя да е, публикува един документ по отношение на сигурността в е, кибернетичното пространство и най-вероятно ще излезе с предложение за приемане на директива. Ние ще се опитаме да постигнем съгласие до края на юни и по отношение на ЕНИСА, защото нещата са свързани, естествено. Ако ние желаем да е, се борим срещу кибернетичните е, киберпрестъпленията, тогава е, ще разчитаме най-вече на ЕНИСА. Трябва да преразгледаме много критично мандата на ЕНИСА и да видим какви са правомощията, какви са задачите и отговорностите на тази агенция. Мисля, че е, ще разговаряме и с е, председателя на съвета по тези въпроси е, малко по-късно днес. Благодаря на министъра за присъствието, за много точните отговори на всички въпроси на колегите. Ще имаме и други възможности да се срещнем. А, знаете, че заседанието на Комисията е в 16 часа. Преди това ще има заседание на координаторите. И знаете, че в 17 часа ще очакваме и другите двама министри. Така че съседанието на нашата комисия трябва да завърши от 16 до 17 часа. Благодаря ви. До след обяд. Благодаря за участието.